So, meine sehr verehrten Уважаеми дами и господа, бих искал да започваме, защото времето напредва и да се справим с дневния ред. Надявам се да пристигнат още наши колеги, които да се присъединят към нас. Нези от вас, които присъстват, сигурно се интересуват от това, което ще обсъждаме и за това са били точни. Ще приемем дневния ред. Искам да ми ви обърна внимание на следното. Утре ще започнем с гласуването в 10 вместо в 10 и половина. Точка 8. Госпожа Де Уденберг помоли да обсъждаме тази точка утре след обяд. И ще го направим веднага след обсъждането на колегата Балдасар. Точка 10. Става въпрос за подвеждите рекламни практики. Ще разгледаме проекто становището утре в 3 точка 25 обсъждането на измененията във връзка с доклада на госпожа Евелина Регнер, усъвършенстване на международното частно право. Ще ги обсъдим днес след точка 7 и точка 30 разни въпроси. Ще трябва да решим кой ще бъде избран за съдия в съответствие с член 255. Ще имаме нужда от повече присъстващи, за това ще вземам това решение веднага след гласуването. Има ли забележки от вас? Не. Пристъпваме към съобщенията на председателя. Две поздравления за рожден ден на господин Алекс Кис и Анджела Клемент или Клемон. Двамата са рожденици днес. Ще си празнуват рождения ден в Комисията по правни въпроси. ще обявя за, кои са докладчиците Аксел Фос за а, господин Стоянов, господин Сперони е отварят за кодификацията. В същото време предложихме колегата Сайер ще докладва за Омнибус. Господин Рабкай ще бъде докладчик за темата на продължаващите жалби и там ще изготвим становище за Комисията по економически въпроси. Освен това, обръщам внимание, че утре имаме съвместно заседание с комисията ФАМ и във връзка с Стокомската програма ще има съвместно заседание на комисията Юри Либе и Авко след съвместното заседание с комисията по правата на жените с, в а, Q1 и на 10 юли има обща работна група във връзка с общото търговско право в 4Q1. Започва в 9.30 и свършва в 13 часа. Това бяха съобщенията на председателя. Преминаваме към одобрението на протокола от 29 е, и 30 май. Ако нямате възражение до края на настоящото заседание, ще ги смятаме за приети. Четвърта точка от дневния ред – представяне на сравнително проучване относно режима на сурогатното майчинство в различни държави членки на Европейският съюз. Госпожа Наглич и господин Пападополо са двамата оратори. Те ще напуснат отдела по политики. Благодарим им най-сърдечно. През последните години те имаха голям принос в изготвянето на различни видове научни изследвания. Желаем им много успех в бъдещата им дейност. Не знам кой от вас двамата започва. Госпожа Нагич, заповядайте. Okay. Là Bonjour à tous. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще ви разкажа за сравнителното право за режима на сурогатното майчество в Европейския съюз. Това е, е един доклад, който ще бъде представен от Клер Марзой от мен, но това беше направено от група от различни е, учени, тъй като нямаме много време, направо ще премина към двата диапозитива, на които искам да привлека вниманието. И това е картата на държавите, в които сме проучвали, които е, там е, и в които се прилага законодателството за а, решаване, разрешаване на а, сурогатното майчинство. Държавите, които гласуваха за брани, пълна забрана, а, за друг човек, но искам да привлека вниманието ви върху държавите, които са или в зелен, или в зелен кафяво, които или са на път да променят законодателството си, или са го променили, или които приемат а, а, значително а, благоприятно законодателство за бременно, за трето лице и също така идеята на това проучване беше е, да покаже, че законодателството е много различно, но и в тези държави, които са приели благоприятни закони, има два вида организации, които се, е, които организират процеса, медицинското, е, про медицинските прегледи. Това са докладите, които още разглеждат нещата ексанте, например Гърция и, Бел, Бел, и Белгия и Нидерландия имат а, значителни благоприятни а, фактори, докато в други държави има Ем, се, други държави се интересуват само от а, прехвърлянето на а, родителските права. Тоест има много големи разлики. Има а, държави, които разрешават бременност за трето лице, други, които я забраняват. Това, което видяхме, това беше една карта, която представи различните системи е, за държави, които имат предвид да разрешат или да забранят е, сурогатното майчинство. Някои решават въпроса ex-ante, екс анте, значи един е механизъм е екс анте, преди раждането на детето, други ex-post, след неговото раждане. Има различни държави трябва да се спомне, е, да се напомни, че разрешаване или е, или забрана а, не може да бъде направено от Европейския съюз като такъв. Това се прави от всяка държава членка отделно. И, както казах, държавите са много различни и а, следователно не може да си представим днес, че Европейския съюз ще реагира на този план. Обаче може да си представим, че има движение. Аз тук имам предвид вече свободното предвиждане на граждани, при които а, може да се преместят съответните лица от държава, в която не е разрешено сурогатното майчество, в държава, в която това е разрешено. И следователно, може да си представим известна свобода на предвиждането на пациентите. Вие знаете, разбира се, за е, директивата 2011-24, където става дума за е, свобода на предвиждането и свобода на установяването. Например, французойка може да се установи в Гърция, за да може да получи дете чрез сурогатно майчество, след което да се върне във Франция. В този случай може да си представим, че това е, е, в известен смисъл европейско действие. и съответно трябва да се заинтересуваме за в, да се заинтересуваме от защитата на различните а, страни. От една страна а, родителите, от друга страна сурогатната майка. Значи Европейския съюз може да се заинтересува от тези а, проблеми. Договора също така, който позволява да се получи детето, също може да бъде обект на особено внимание от страна на Европейския съюз. Ето втората карта. Ние се опитахме да направим това разграничение между екс-анте и екс-пост. Тук виждаме, че начина по който различните държави се опитват е, да решат е, проблема с признаването на е, деца родени от сургатно майчество. Тук виждате, че държавите се опитват да признаят на детето двойно признаване, независимо от това дали детето е било износвано извън Европа или в Европа. Трябва да се намерят решения, които да извъртят някакси европейските правила, юридически правила, за да може да защитят правата на детето. И това, което е много интересно, Австрия, в която няма специални правила, две решения бяха постановени от Конституционния съд, които отчитат такива случаи с едно дете, което е родено в първия случай в Съединените щати, във втория случай в Украина. Закона заслужа, задължава тези деца да бъдат признати чрез нотарията, за да се, и там се прави опит да се регламентира ситуацията а, при деца родени извън Европейския съюз особено при двойки, еднополови двойки, защото при разнополови двойки е малко по-лесно. Може да се впуснем в подробности, но всички се опитват да намерят юридически решения на тази тенденция, която придобива реални размери. И това, което виждаме тук, в крайна сметка не се вижда, че държавите а, постигат съгласие, но има съгласие по въпроса за това, че трябва да се а, отдаде, да се постави на първо място ли, интересите на самото дете, да се запасят интересите на детето. В този случай може да се намерят различни начини, за да се реагира в негова полза. Да се запаси интереса на детето означава на първо място да се признае родителската връзка между детето и родителите, които са искали това дете. Тоест, детето да бъде вписано в гражданските регистри регистри или в държавата, където е родено детето, или в държавата, в която живеят родителите, които искат това дете. И а, това европейско действие може да стане възможно само ако има движение от една държава в друга. Ако детето е родено в, в същата държава, в която са установени а, баща, родителите и а, сурогатната майка. Европейски съюз няма основание да се намесва, съответната държава урежда въпроса за родителството. Ако обаче има преместване от една европейска държава в друга, може да си представим, че трябва да се приложи правото на Европейския съюз. И тук става дума за взаимно признаване, на името на детето, на родителските връзки, на националност възрастта на детето, ако в една държава има по-малко признаване от друго, както и всичките неща, които проистичат от това родителство, ам, имиграция, задълженията на родителите и а, също така може да се мисли, че европейското право следва да се прилага тогава, когато има придвижване от държава в държава. И преминава преминаваме към заключенията. Очевидно е, че във връзка с различните законодателства в различните държави членки е една много голяма разлика и а, тази материя всъщност зависи от изключителната компетенция на всяка държава членка. А, тук а, много трудно може да се подмине а, компетентността на държавата членка, но трябва да се съчетае това с свободното придвижване в рамките на Европейския съюз. Тук става дума за положителна и отрицателна а, интеграция. Отрицателна интеграция означава, че простото признаване на свободното придвижване на гражданите дава възможност на всички граждани на Европейския съюз да обърнат решението на отрицателното решение на друга държава членка е, също така това а, е, вече а, е, регламентира проблема. Също така трябва да се излезе от границите на Европейския съюз, защото практиката, която проучваме много често, който излиза извън границите на Европейския съюз. Децата обик... често се раждат в по-далечни държави. Коментирайки втория диапозитив, ако си спомняте, ние казахме, че има тревога сред съдийския състав да се защити а, да се защитят правата на детето и връзките на родителите, на тези приемни родители, които искат това дете. И трябва да се търси по-добро циркулиране на гражданските актове, а също така на съдебното уреждане на дела за сурогатно майчинство, за да може да се постигне по-добро вписване на детето в гражданските Ди регистри за едно дете, което ще живее в Европейския съюз. И накрая трябва да се настоява за ам, работата на Хагската конференция и спазването на международното право, защото тези проблеми излизат извън Европейския съюз. Ние всъщност говорихме за деца, родени в Штатите, в Украина или в Израел и те влизат след това в нашата правна система. Именно за това трябва да се гледа още по-надалеч и да си задаваме въпроса във връзка с постановките на Хакската конференция. Нашия доклад е ясен. Ясно казва, че ние не търсим едно решение, търсим решения в множествено число, за да може да се даде възможност да реагирате. Значи, възможностите са да се забрани, да се разреши или да се вгради. Следователно този механизъм за сургатното майчинство е а, обект на нашето разглеждане. Благодаря ви. Благодаря за вашия изключително интересен доклад върху една много сложна тема. Изследването плаща почти 400 страници. Мисля, че няма да имаме много време за задаване на въпроси и ще се посветим на тази тема по-късно. сега не виждам желаящи да се изкажат. Благодаря ви много. Колега Стоянов, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Ще се постарая, както обикновено, да бъда максимално кратък, но има едно нещо, което привлича моето внимание към тази тема, тъй като, както правилно е отбелязано в този доклад, моята страна България е една от държавите членки с най-пресен опит в областта на въвеждане на ново законодателство за сурогатно майчинство. Много подробен е изготвен от вас доклад. Изключително не съм виждал отдавна толкова <laughs> дебела публикация. А, обаче има някои неща, които според мен не съответстват на действителното състояние на нещата, а, които са посочени във вашия доклад. Първо искам да кажа, че съм много добре запознат с темата, защото вносител на това законодателство в България беше а, депутат от а, с, с с нея принадлежахме към една и съща партия по това време. Тя беше най-младия депутат в Българското народно събрание, госпожа Калина Крумова и а, тя предприе изцяло на свой гръб да изнесе това в България да има такова законодателство, което беше изключително смело от нейна страна, тъй като а, тя не получи подкрепата на партията ни в това отношение и всъщност се работеше в една партийна среда, която я задушаваше през цялото време. А, сега това, което искам да посоча като неточности според мен е първо в доклада се казва, че в България има изрична забрана за сурогатно майчинство, което според мен не отговаря съвсем а, точно на истината. Сега не съм 100% сигурен но доколкото ми е известно, в, няма законова разпоредба, която да казва изрично, че е забранено да има сурогатно майчинство. Просто такова не е разрешено и по силата на императивната норма се подразбира, че не може да има такова. А, другото нещо, което ми прави впечатление в доклада, е, че а, тук се каза, че в края на 2012 година голяма част от ключов персонал е подала оставка и Българското народно събрание е било обявило състояние на спешност, където да се разглеждат само това е страница 54 за ваше улеснение. Само важни въпроси. Това въобще не отговаря на истината. Всъщност истината е, че през началото на 2012 година Българската православна църква е излезна с много категорично становище, противопоставящо се на този закон. И тъй като тогавашната ни партия с госпожа Крумова а, така разчиташе значително и до ден днешен разчита на своята православна идентичност, а, на практика госпожа Крумова беше изключена от парламентарната група на партията. И това съвсем я остави без никаква подкрепа в Народното събрание. И съответно закона след като беше разгледан на първо четене, и прият на първо четене, така и повече не беше разглеждан в Народното събрание. Той просто беше оставен, мандата на парламента изтече и този въпрос вече, за съжаление, е приключен. А, така че това е общо взето ситуацията от чисто правна гледна точка. Искам да кажа, че аз прочетох закона и въпреки така всичките уважения, които казах до сега към това, че един млад народен представител и при това жена пое тази огромна отговорност на плещите си. Проектът за закон чисто правно според мен беше доста зле написан. Имаше много неясноти, много въпроси, които стояха отворени а, пред а, това да с... ако беше прият в този вид, той нямаше да работи всъщност. Това е казано накратко а, по този проект. вие сте отбелязали примерно тук в точка 5 римско за това как има проблеми с терминологията, съвсем вярно. Знаете, че ако за такива неща, особено ново законодателство, терминологията не е ясна достатъчно добре, могат да се получат много неприятни и много а, опасни ситуации. А от гледна точка на европейската перспектива, и с това ще завърша, господин председателю, а, смятам, че този въпрос а, върви доста по границите на субсидиарността. Това, което уважаемите експерти са подготвили и казаха е вярно, че при свободата на движение може да стигне така, че в дадена държава членка да се получава такова, да се ползва възможността за сурогатство и това съответно ще води проблеми, когато да кажем семейството се премести обратно в своята оригинална държава членка. Но аз лично смятам, че на този етап това излиза извън границите на субсидиарността, не от компетенциите на Европейския съюз и смятам, че най-добре е това да се решава на ниво международно частно право, съответно Хакската, конвенция, Хакската конференция или да бъде приета някаква форма на конвенция, с която да се сложи началото на един процес на хармонизация, който ще бъде много дълъг според мен. Благодаря ви. Das habe ich jetzt aber... Благодаря. Това по-скоро беше изказване, не въпрос. Някой иска ли да реагира? Заповядайте. Juste réponse très rapide. Съвсем накратко. Много благодаря за това изказване. Както вероятно видяхте в диапозитивите, ние показваме, че България не е, система, която напълно забранява сурогатното майчинство. също така, наистина, свободата на предвижване позволява да се премине от една държава, която не разрешава, в държава, която разрешава. Ние споменахме Хакската конференция, принципа на субсидиарност може да се прилага, но ми се струва, че Европейски съюз би могъл да се заинтересува от един по-специфичен ъгъл към този въпрос за гражданското състояние в европейските институции. Тогава вече може да се зададат въпроси, които са пряко свързани с свободата на придвижването, Тук аз говоря за ам, решенията на съвета на европейските общани, а, общности а, Стайн, Витгенштайн а, и също така а, резултата, който може да проистече от тях. Благодаря. Благодаря. Сега мисля, че можем да приключим с тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка, нашето мини изслушване във връзка с марката на общността. Имаме много оратори. Господин Кампинус от службата за хармонизация, господин Кристоф Ерн, заместник генерален директор от Федералното министерство на правосъдието, госпожа Свиборг от службата за патенти и регистрации в Швеция, Дон Франклин от Асоциацията на европейските Марки, председател на този комитет и господин Монтейро, старши директор по правни въпроси в Лореал. Сега давам думата на докладчика госпожа Викстрам. Заповядайте. Actually, I just wanted to tell you all that I'm very... Благодаря. Искам да кажа, че много, много се радвам, че сме привлекли толкова, толкова много интересни оратори и експерти за, за днешното заседание. Аз няма сега да отнемам повече време. Направо ще дам думата на Антония Кампинос, първи от ораторите. Заповядайте, господин Кампинос. Имате думата. You, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа европейски депутати, като Поканиха ме да ви запозная с становището ни по двата регламента и директивата на съвета и на парламента, така наречения пакет за марката на общността. По отношение на материално-правните елементи, ние приветстваме предложението. Смятаме, че се постигна добър баланс между подходите. И ако елементите в тая част се одобрят от вас, ще се е, оформи по-ясно и в по-положителен вид системата на марката за, на общността. Както показва комисията, предложението има за цел да усъвършенства сегашното положение, а не да въвежда нещо ново и революционно, защото по този начин двете страни не биха изразили своята подкрепа. Затова гледам положително на, на това поради следните причини по-специално, защото по такъв начин ще се повиши ефективността, като се рационализират процесите и процедурите и е, се приведат в съответствие с епохата на интернет. Дали е възможно да се е, е, плати за търговска мярка един месец след като е започнало вече да се, да се прилага? А, е, възможно ли е да се направи търсене на съществуващите търговски марки, да се види дали, дали е, е, има вече регистрирани такива марки? Да, възможно, но не е при, приемливо. А, също така предложението а, почива, почива и на, а, на съдебната практика на Европейския съд, съда на Европейския съюз. Трето, измененията в регламента за марката на общността, както и в директивата, имат за цел да повишат допълняемостта между отделните системи и по такъв, по такъв начин укрепването на, на, ролята на службите по интелектуално право. Например, патентните ведомства могат да се превърнат в първа инстанция, която да, да, гледа, да гледа спорове преди да се стигне до съдебните органи. Следващата причина е, че се създава един модел на, на сътрудничество с всички заинтересовани страни. В момента има вече такова сътрудничество между в държавите членки. 10% от оперативните приходи трябва да се ползват, за да се възместяват националните служби, които на национално ниво предоставят европейска услуга, а не просто да се отклонява част от прихода към държавите членки, което би било спорна практика от правна гледна точка. Пето, също така е положително, че това, което, е, положително е това, което се предлага като корекция в таксите. Не само поради самото намаляване на таксите, защото да, може да се приветства и самото намаление поради кризата, но защото тая промяна всъщност предполага радикална промяна в подхода. Днес е, една заявка, една молба покрива три, класи, три класа продукти. Ам, и това включва и хиляди продукти изделия, които рядко стигат до пазара. С това предложение да има, да има такса само за един клас продукти се отправя правилното послание и стимул до пазара, защото монополът трябва да се ограничи до случаите, когато без него не може. Също смятам, че е правилно насочено продължението, защото се предлага намаление за такива заявители, които които избират един от 65 хиляди продукта, които вече са хармонизирани в, един, в, в база данни и вече са обработени на европейско равнище. Това са само някои от предимствата на продължението, господин председател. Естествено, има и други и винаги има какво да се усъвършенства допълнително. Вярвам обаче, че е, институциите ще направят всичко възможно, така че да се създаде една инфраструктура на защитата на интелектуалните права, която да бъде от полза както за стопанския сектор, така и за гражданите. Господин председателю, забелязали сте, че аз говоря само за материално-правната част от пакета за сега. Що се отнася до институционалните елементи, надявам се, че, е, че е, ще ми простите е, за това, че няма, няма да споделя мнението си по новите и разпоредби. Става въпрос за нова служба, определянето на ръководител на тази служба и ако аз се произнасям по този въпрос, това може да доведе до конфликт на интереси. Сега, бих искал две, две а, наблюдения по методиката да, да споделя с вас. Първото наблюдение е следното. Що се отнася до управлението, има, има елементи от предложението на комисията, които почиват на а, съвместната декларация на, на парламента, комисията, комисията и а, съвета за агенциите на Съюза. Също така има предложени изменения които стигат, стигат отвъд това, което се предвижда в съвместната декларация. И накрая искам да кажа, господин председател, че някои, някои от възможностите, които се предвиждат в съвместната декларация, не са отразени в предложението, законодателното предложение. Второ, съвместната декларация предвижда е, възможности, които трябва да са приложими спрямо около 40 агенции и има обаче някои частни случаи, които, които са а, обосновани с мотивирани а, изключения. Най-голямата агенция като бюджет и човешки ресурси е, е единствената, която предоставя преки услуги за индустрията и е изцяло самофинансирана. Това е случай, това не е ли случай, който представлява един такъв специален или частен случай, за който се говори в декларацията? По какъв начин може да се подобри управлението е въпросът, като се има предвид, че една агенция работи добре с правителствата и с други заинтересовани страни. Смятам, че не бива обаче да се, да се въвеждат промени в нещо, което вече работи и то работи добре. Господин председател, не става, не става въпрос или не би трябвало да става въпрос за нищо друго, освен онова, което е от интерес за вътрешния пазар и стопанския сектор. Не става въпрос за, за председателя или, или изпълнителния а, директор. А, сегашния или бъдещия, не говоря а, за това. А, не става въпрос за това какво е името на службата, но ако решите да го, да го сменяте, по-добре да го смените нещо, което ще остане и ще се ползва дълго време. Защото смяната на едно име води до доста разходи. Измененията, които се предвиждат с този законодателен пакет, ще оформят пейзажа на правата на интелектуална собственост през едните години в Европейския съюз. А тази агенция трябва да има възможност да изпълни мисията си, защото и правата на интелектуална собственост са важни за Европа, за иновациите, за растежа и за, и за а, а, заетостта. До сега, господин председателю, до сега сте а, се доверявали на нас а, за, за защитата на правата на, на интелектуалната собственост. Също така на нас сте възложили и, е, и други задачи, не малко. Сега сме готови да поемем повече задачи, стига вие да поискате това от нас. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Вашата агенция действително е прекрасна. Погледнах преди няколко седмици списъка на всички европейски агенции, общо 40, половината от тях е, ги чувах за първ път. Това няма да бъде случая с вашата агенция. Много се радваме, че работите. Господин доктор Ернст, заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз изцяло се присъединявам към изразеното от вас мнение. Уважаеми дами и господа, <clears throat> като, председ... като представител на Министерство на правосъдието в Германия. За мен е привилегия да представя мнението на германската държава във връзка с развитието на вътрешния пазар. Ние се интересуваме от подкрепата и подкрепиме също така хармонизирането на законодателствата на държавите от Европейския съюз. Но още в началото искам да подчертая нещо, което се спомена, че системата на европейската марка и Европейската служба по марките в Аликан регионите а, вършат чудесна работа по мнението на всички. Тази система функционира, така че а, когато говорим, можем да говорим само за подобрения, а не за важни промени. Особено важно за нас е да се застъпваме за интересите на предприемачите в Европа. Това са тези, които регистрират запазени търговски марки. Трябва да има баланс между интересите на европейската, общностната марка и националните марки. Това все още не е постигнато в предложението на комисията. тази и друга точка ни водят до отхвърлянето на предложението на комисията също правят и повечето държави членки. Дами и господа, може би ще си кажете, че често пъти се случва да има противоречие с предложение на комисията. Това не е така. Аз от 20 години работя в Министерство на правосъдието и се занимавам с европейски проектозакони, но до сега не съм виждал толкова единдушно отхвърляне на предложение на комисията, както в този случай. И това не въжи само за правителствени институции, а самите ползватели са критично настроени, въпреки че всички би се харесало да плащат по-малки такси, но самото съдържание на пакета се разглежда много критично. Така че днес искам да засегна пред вас следните четири точки. Марката на общността, както и националните марки са важни инструменти за управление на интелектуалната собственост, особено за малки и средни предприятия. Това трябва да бъде изяснено много повече в регламента и в директивата. В рамките на моето изказване ще се върна на това изискване. Второ, различните предложения на комисията, връзка с намаляване на таксите за преразглеждане на директивата и на регламента са взаимосвързани и за това трябва да бъдат разглеждани в пакет. Трето, предложението за намаляване на таксите е атрактивно за повечето предприятия и повечето държави членки, обаче смятат, че то противоречи на по-предишно разбирателство между европейските институции. И когато имаме предвид излишъците на службата за хармонизация, трябва да се обмисли намаляване на таксите, но това трябва да стане едва в края на обсъждането на общия пакет. Защото таксите не могат да бъдат уредени, както предлага комисията в рамките на делегиран акт. Четвърта точка. Не подкрепяме предложението да се разглежда Европейската служба за марките като агенция на Европейския съюз. Ние сме против всички лишици на службата за хармонизация да влизат в общия европейски бюджет, защото те са формирани от такси на ползватели и трябва да бъдат използвани за целите на интелектуалната собственост. Позволете ми да се върна на първата спомената от мен точка, именно значението на марката на общността и националните марки, особено за малките и средните предприятия. Посредством регистрирането на марка на общността, особено големите предприятия имат широк достъп до вътрешния пазар, така че марката на общността е елементарна и е, много, необходима, много необходим инструмент в Европа. За малките и средните предприятия също има смисъл от регистрирането на общност на марка. Но за предприятията, които работят само на един пазар, подобна регистрация би била непропорционална, защото тя води не само до предимства и до задължения на ползвателите. Регистрирането на марка на общността предполага и нейното използване в европейски мащаб. В противен случай правата се губят. А тези предприятия, които а, имат регионален или национален обсек на действие, не могат да отговорят на тези изисквания. Така че, регистрирайки марка на общността, те ще загубят защитата, защото не са използвали а, по предназначение тази марка. Това може да доведе до значителни загуби и дори до загуба на конкурентоспособност а, ние на всяка цена трябва да предотвратим това. Малките и средните предприятия са най-важната опора на нашата економическа система и трябва да бъдат пазени и насърчавани, а не възпрепятствани. Какво следва от това? Специално за малките и средните предприятия трябва е, регистрацията на национална марка трябва да бъде лесна, достъпна и ефтина. Дами и господа, Представителите на комисията е, сега биха казали, ние не виждаме проблем. Предложението на комисията отива в тази посока, а именно запазване на националните марки. За съжаление, това изказване е непълно, защото повечето от е, отделните предложения изискват и при регистрирането на национална марка да има пълна хармонизация на законодателствата. Обръщам внимание специално на член 4 от директивата. Според него трябва при регистрирането на национална марка трябва да се провери в рамките на Европа дали в някоя друга държава членка би имало пречки при регистрирането на тази марка. Това е не само несистематично, а е свързано, разбира се, с много повече работа за националните служби и за тези, които са подали предложението. Така че смятам, че големи части от директивата трябва да бъдат преработени. Ще спомена само членове 4, 5 и 10 и мога да се изкажа по-подробно в рамките на следващата дискусия. Там и господа, споменах някои критични точки и смятам, че нашите, нашата загриженост се споделя и от други държави членки. Въпреки това, ние сме готови да работим конструктивно и положително за по-нататъчното развиване на системата за едно все по-добро функциониране на вътрешния пазар. Това е нашата цел. И много се радвам, че можем да продължим конструктивния диалог във връзка с този проект. Също така, благодаря, че ме поканихте да участвам в това изслушване. Много бих се радвала, ако този ден не е краят, а е началото на една плодотворна дискусия по същество. Благодаря. Благодаря, господин Ернст. Сега давам думата на госпожа Свиборг. Благодаря много, господин председател. За мен е много голяма чест да бъда тук. Искам да изразя благодарност на Европейския парламент и най-вече на Сесилия Викстрем, която ме покани на това изслушване. Преди да започна, позволете ми да подчертая, че съм тук в качеството си на генерален директор на е, шведското патентно ведомство. Следователно, моята позиция не е официалната шведска позиция по директивата. Като, важен, обаче, като важно заинтересовано лице, регламента за търговската марка има нужда от известно преразглеждане, което трябва да съответства на констатациите на Института Макс Планк от 2011 година. Така както аз виждам нещата, необходимо е да се направи едно, а, едно а, коригиране, леко коригиране и съобразяване с условията. Системата работи, работи при това много добре. Ако решим да въведем промени, трябва да си дадем време, за да може да анализираме задълбочено всички елементи на предложението, преди да преминем по-нататък. Както плана на комисията, плана на комисията се отклонява от тези правила. Е, комисията дава много повече значение на политическите възгледи, именно е, потребителите, а не толкова националните служби. Тези потребители обикновено са малки и средни предприятия. Ако се приеме това предложение в сегашния му вид, аз се опасявам, че това ще бъде вредно за тази категория потребители. Дами и господа, в съответствие с това бих желала да критикувам в известен смисъл ам, начина по който беше организирано проучването на Макс Планк. Макар, че 75% регистрира търговските си марки в националните си служби, консултациите се проведоха почти изключително с потребители – а, всъщност това са скачени съдове и промяната в едната система се отразява и на другата. Въпреки това обаче трябва да се подчертая, че анализът на института Макс Планк в крайна сметка беше задълбочен и тяхното предложение беше балансирано и отговаряше на констатациите. В светлина на това е изненадващо, че комисията се отклонява от препоръките по начин по който ще наруши баланса между системите и между националните служби, националните бюра. Необходим е задълбочен анализ на въздействието. За съжаление обаче, анализ на въздействието, представен от комисията, е предубеден, непълен и преследващ промоционални цели. А, там се предвижда ексклюзивно право за използване на търговската марка, за да се предотврати други да използват сходни марки тъй като това не отговаря на а, правото на свободно придвижване. Подобни ексклюзивни права не би трябвало да се прилага така често. А, ексклюзивно право, включващо 28 а, територии, е мощно средство, по-малките предприятия, като малките и средни предприятия, са необходими а, за да може малките и средни предприятия да променят ресорите си, за да могат да се защитят. Така че економиката на Европейския съюз не може да се предположи, че ще се възползва от системата тогава, когато Системата се регулира само от актуалното ам, финансово състояние на ОХИМ. Това не би трябвало да бъде прехвърлено на европейския ам, бюджет и а, съответните системи, а, въведени по служебен път, а, неизбежно водят до разходи за държавите членки. Идеята, на която се основава предложението от 2010 години, както това е отразено в предложението на а, Макс Планк, е, че а, тези такси да отразят а, а, наистина наистина а, извършените разходи. За съжаление това не се наблюдава, дават се много големи правомощия на комисията да предлага промени. Няма гаранция, че ще се запази до значима степен както обхвата, така и а, обема. Комисията не се справи с задачата за изготвянето на таблицата с, с таксите. И накрая е, имам определени съмнения относно делегираните актове. Европейската система за търговската рамка е много важна, ако не е от критично важно значение за европейските компании, е, големи и малки. В деликатното економическо положение на Европейския съюз и в някои държави членки, се питам дали има смисъл да се приемат такива правила, ако те не са съпътствани с солиден и задълбочен анализ. И аз призовавам комисията да изслуша всички заинтересовани лица и тогава да действа съответно. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Дон Франклин от Асоциацията на европейските марки. Um, Благодаря, дами и господа. Благодаря ви за поканата да говоря пред вас днес. Аз съм председател на Комитета по търговските марки на Европейската асоциация на търговските марки. Ние представяме около 18, около 1800 предприятия от, с различен размер от 21 държави членки, както и многонационални компании. Те произвеждат потребителски продукти, е така че марките им са много важни за това потребителите да знаят какво купуват и от кого е произведено. И също и да могат да се доверяват на качеството на тия продукти. Аз съм разговаряла с редица асоциации на потребителите, преди да дойда да говоря пред вас. Иновацията, растежа и работните места зависят от правата на интелектуална собственост, това число търговските марки. Компаниите създават и разпространяват на пазара нови марки, кое, което повишава конкуренцията и доверието. Затова е много важно европейската система на търговски марки да работи добре, да подкрепя развитието на бизнеса. Системата на, марката, на, общ... на марките на общността до сега е много успешна инициатива и а, ние смятаме, че предложенията за допълнителна хармонизация а, са положителни така щото да се гарантира, че системата на търговските марки, както национално, така и на европейско равнище, отговаря на целите на бъдещето. Всички компании, независимо дали са големи мултинационални или малки и средни предприятия, се нуждаят от сигурност, яснота и ефективност. Без ненужна бюрокрация. Необходими са рентабилни начини е, или е, разходоефективни начини за регистриране и продължаване на търговски, валидността на търговски марки. Службата на, за, за марките на общността трябва да бъде максимално ефективна и да отговаря на нуждите на Европейския съюз, а пък е, националните ведомства трябва да защитават търговските марки в отделни страни, в конкретни страни. Всички компании трябва да могат да избират дали да регистрират марката си на европейско или национално равнище в зависимост от нуждите на собствения им бизнес. Така че е от интерес на всички потребители да се гарантира, че централния и националните офиси са максимално ефективни. Приобщаването на потребителите в развитието на системата на марките и, и функционирането на службата за търговските марки е една дейност, от която трябва да спечелят всички заинтересовани страни. Така, защото най-добре е да се откликне на, на нуждите на потребителите. Потребителите подчертават нуждата от а, доброто управление на а, системата на търговски марки. Ние смятаме, че средствата, които се плащат от а, носителите на търговските марки, трябва да се използват единствено за целите на тази система да се използват за, така, че да се отполза за потребителите. Подкрепяме предложението на комисията за по-тясно сътрудничество между националните служби и Европейската служба. Чрез безвъзмезна помощ може да се постигне това, но трябва да има измерими подобрения в системата. Смятаме, че трябва да се избягва натрупването на бюджетни излишъци. Кога, тогава, когато има а, такива а, перспективи, трябва да се намалят таксите за регистриране на нови марки или за подновяване валидността на съществуващи. службата се предвижда да поеме нови задачи, като например да служи и като обсерватория, като наблюдател. Много обаче ясно трябва да бъде, че приоритетните задачи трябва да бъдат основните приемане на моби, регистрация и подновяване на регистрации, като всички останали задачи трябва да са на заден план, трябва да са вторични. В момента има някои сериозни разлики между националните системи на търговски марки и помежду им. В, в някои служби се правят служебни проверки, в други не се правят, например има възможност за анулиране в някои е, държави членки в патентното ведомство, а в други това може да стане само в съда. Хармонизирането ще доведе до по-висока сигурност. Предложенията е, за това са полезни е, за целите на преминаването към един общ с последователен подход Необходимо обаче време, за да се е, реализират необходимите промени за, постигането, за тяхното постигане. Асоциацията на потребителите в Европа и членовете асоциации са излезли със собствени становища по предложенията и те смятат, че някои от предложенията, някои от текстовете трябва да се изменят, за да се, за да се избегне, за да се избегне недоразумение, евентуално. Аз не мога да говоря от името на всички, но трябва да се запознаем с становищата на всички заинтересовани страни, за да гарантираме гладкото функциониране на системата на марките на общността. Благодаря. Сега давам думата на господин Монтейро. Much, Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Викстрон. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, уважаеми евродепутати, ще насоча изказването си по три пункта. Първото е свързано с действията срещу подправени и нарушаващи стоки. Второ, абсолютни основания за отказ и Трето, правата, проистичащи от регистрацията на търговската марка. Сега във връзка с, с подправените стоки, Както знаят наблюдателите, ние подкрепяме двете предложения на комисията. Първо, собствениците на правата са насочени за защита за защита срещу, срещу подправени стоки. Един от препоръчаните начини за внасяне на е, подправени стоки е, дава възможност да се продават е, такива стоки в резервни части, компоненти под формата на етикети, пакети и така нататък. Във връзка с транзитните стоки, Факт е, че на практика а, трафикантите злоупотребяват с транзитния статут на сделките. А, ние знаем, че във Франция, Германия и, и в Италия се използват тези техники за внасяне на подправени стоки чрез транзитни сделки. Това трябва да бъде уредено в полза на легитимния бизнес и легитимните потребители. Именно за това смятаме, че собствениците на правата трябва да имат възможност да се противопоставят на транзита на подправени стоки, дори тогава, когато те не са предназначени конкретно, изрично за европейския пазар. Това предложение а, може да премахва правомощията на а, митническите власти да проверяват стоки, които не са предназначени за европейския пазар. Цялата система функционираше добре в продължение на много години, но след промяната и неодавна някои държави членки, като Франция, публикуваха статистика за 40% намаляване на иземането на, на подправени стоки. По всички тези причини ние подкрепяме предложеното решение, което според нас отговаря на ангажимента на Европейския съюз да се бори а, срещу стоки, които нарушават а, правата а, и по този начин законната търговия не е засегната. На второ място а, абсолютните основания за отказ. А, функционирането на националната търговска рамка е различно. Трябва да имаме предвид всички езици на държавите членки в съответствие с, с с правилата. А, обаче не трябва да се очитат само а, значението, по което ще се разглеждат тези правила. В сегашния си вид предложението е непропорционално и то не може да се използва добре, защото националните служби трябва да решат проблема с регистрацията в всяка държава членка. Освен това, това ще бъде много трудно да а, се прилагат а, нещата в а, различните държави. И като се вземат предвид становищата на професионалните кръгове, не само на потребителите, може да се реши въпроса за свободното циркулиране на стоки и услуги в Европейския съюз. В този си вид разпоредбата противоречи на съвместното съществуване на двете системи. На последно място, правилата, проистичащи от търговската рамка или теста за двойна идентичност. Противно на това, което се казва в предложението, ние не смятаме, че тази разпоредба ще предостави по-голяма правна сигурност. Всъщност, тази разпоредба може да причини несигурност в редица ситуации, като например, когато има противоречие с член 10 алинея 3, който дава възможност на собственика на определена търговска марка да предотврати използването на тази търговска марка в реклама. Това може да повлияе на функцията по происход. Също така а, луксозни стоки, подправени луксозни стоки а, по повод на тях не могат потребителите да очакват, че очила Гучи за 10 евро са автентични. И имаше едно объркване, както беше в делото за арсенал пред Съда на Европейските общности, така че противоречиви изказвания, свързани с неяснотата около происхода засягат проблема с происхода. Председателят. Благодарим на всички наши оратори за интересните им представения. Сега давам думата на господин Къник от името на комисията и след това можете да задавате въпроси. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря и на всички експерти за интересните изложения. Аз искам да повдигна един въпрос, който смятам, че е особено важен. Искам съвсем ясно послание да отправя, че комисията не приема това предложението да се, да се описва като анти малкия бизнес. А именно напротив стоят нещата. Целта на целта е да се направи защитата на търговските марки по-достъпна за малките и средни предприятия. Това е една от основните цели на предложението и ще ви дам три примера, с които да, да подкрепя това, което твърдя. Първо, самия факт, че предлагаме допълнително хармонизиране на основните елементи в националното законодателство. Това е насочено именно към онези, които, които не могат направо, направо в Аликанте да се е, регистрират, за да действат, за да е, са на пазара в целия Европейски съюз, а към онея, които се съсредоточават в една, две, три държави членки. Това са страни с по-малък обхват и, и те, и те, е, благодарение на промените, ще се радват на повече предвидимост и по-ясни правила в отделните държави членки. Второ, Една от е, добрите практики, които се опитваме да приложим в целия Европейски съюз е именно възможността за по, по бързи и по-ефтини процедури по, по обжалване и анулиране. Така че вместо да се налага да се гледа, е, да се внася иска в съда, да се плаща такси на адвокати и така нататък, ние предвиждаме положение, в което обжалването, обжалването на национално ниво ще е много по-бързо и много по-ефтино, както вече стоят нещата в много държави членки. И накрая предлагания преход от система с 3 класа към два класа заявления, дава възможност на малките и средни предприятия да, да заявяват и да регистрират марки, които са по-приспособени към нуждите им и, и които да могат да си позволят по-лесно. То това е нещо много важно, което исках да кажа и с радост ще, ще участвам в по-нататъчните дискусии с двете институции. Благодаря. Благодаря, господин Къдник. Давам думата на колегата Уивик. Благодаря. Благодаря на цялата комисия. Първо бих желала да се обърна към всички вас. Ако трябва да споменете едно конкретно нещо, какво според вас ще бъде най-важното нововъведение в сегашния процес на реформи? И на второ място, какво бихте искали да видите в предложението предложението на комисията, ако има такова нещо, което не е било предложено от комисията, а към представителите на потребителите. Аз мисля, че всички сме съгласни, че е необходимо да има една система на две нива общностна търговска марка и национална търговска марка, които работят съвместно. Въпросът е до каква степен трябва да се хармонизират националните правила и процедури и а, как трябва да се направи. Бих желала да чуя вашите становища. Например, малко или потенциално а, малко предприятие а, да има няколко общи, общности а, търговски марки. Как ще а, как смя... до каква степен смятате, че е необходимо хармонизиране на националните правила и процедури? Както знаем, парите говорят, това го разбираме всеки ден затова искам да помоля доктор Енст и госпожа Себой във връзка с загрижеността, която вие изразихте за службата по хармонизация. Разбирам логиката ви, когато говорите за пари, които отиват в европейския бюджет, но нещата би трябвало да се разглеждат по същия начин, когато разглеждаме националните системи. Искам да ви питам дали можете да гарантирате такси в националните служби да не се връщат в националните бюджети. Така ли е точно? И бих желала да чуя вашите становища и становището на господин Кампинос за сътрудничеството а, и фонда за сътрудничество, защото ми се струва, че общо взето всички са за работата на този фонд. Има известно противопоставяне срещу задължителното сътрудничество, в такъв смисъл, че всяко, всяка национална служба трябва да участва в а, проекти, всички служби имат представители в административния съвет. Как според вас действа системата днес и даже още по- а, интересно е какво ще се промени след предложението на комисията в тази сфера. Има много други въпроси, но ще се огранича с тези. Ако видите, че а, излизам от залата, това е защото в 5 часа трябва да гласувам в комисията Либе. Благодаря, колега Викстром. Действително тази седмица има изключително много заседания и същия хаос ще настъпи и утре, когато трябва да присъстваме няколко заседания едновременно. Има много въпроси, но нека да дам думата на нашите лектори. Първо господин Кампинус. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще се изкажа, за да спестя време. Госпожо Викстрюм, много интересни въпроси задавате, но аз все пак ще се, отговоря много, ще се опитам много кратко да отговоря. Сега, напълно съм съгласен с господин Кюнинг. За да се разбере за какво говорим, трябва да е ясно, че става въпрос за 600 до 700 хиляди заявления на национално ниво годишно и 110 хиляди на европейско ниво. Такива са цифрите. 700 хиляди от една страна и 100 хиляди от друга страна. Ако вие, господин председател, представлявате една компания и решавате, е, тук са представителите на, на бизнеса всъщност, но ако решите, ако трябва да избирате между национална марка и общностна марка, това, което казва господин Кюнинг е, е съвсем вярно. Избора не трябва да почива на разлика в законодателните системи, в тълкуване на законодателството или в разлики в качеството на проверката, качество на процедурите. Ние сме на вътрешен пазар избора трябва, трябва да зависи единствено от обхвата на защитата, която получавате за търговската си марка. И колкото, колкото по-близо се е, вървим към тази цел, толкова по-добри са услугите, които предоставяме на, на бизнеса. Сега, а комисията, както казах, е свършила много работа. Положила е големи усилия, за да постигне един балансиран подход между това, което е практично и това, което е амбициозно. Да, има амбициозни моменти, но мисля, че подходът е правилен. Прочетох много интересни доклади от страна на колегите. Ако искате да се запознатете с а, тая информация, мисля, че доклада на АИМ е много, много полезен. Е, така че да се стигне до едно общо разбиране. Сега, за финансите, за парите поговорим. Те движат всичко, права сте, госпожо Викстрюм, но, но две неща трябва да кажа, господин председател. Първо, според мен, още веднъж предложението на комисията е балансирано като подход. Това, което казва комисията е, че когато става въпрос за излишъци, първо трябва, първо трябва да, се извади, е, да се извадят разходите за една година, защото тия средства трябва да влязат в резерв, който, който да не се прехвърля в европейския бюджет. Второ, да, има нужда от обсерватория, има нужда от анализ на, на, на, на данните дейностите, които можем ние да, да приемем като наши задачи, са още повече от това. И ние вършим вече повече от това, което е, очаква от нас комисията или е, е, е парламента. Географските обозначения, например – е, комисарят каза ясно, че е интересно да се види прехвърлянето на регистрацията на географските обозначения за храни. Би искал да, да се прехвърля е, към а, е, а, службата регистрацията на географските обозначения. И това е нещо, което е особено важно, когато се водят преговори с Индия и други трети страни вижте, вижте и други възможности, които има за дейности, които да поемем ние в областта на, на интелектуалната собственост. Има много друго, което може да свърши една Европейска агенция по защита на интелектуалните правата на интелектуална собственост. Ако останат пари, според мен е логично тия пари да отидат в европейския бюджет. Това са европейски средства по това въпрос може да не се съгласят всичките, всичките колеги, които в момента седят дясно от мен. И мисля, че госпожа Викстрюм зададе много важни въпроси. Вижте колегите ни в Америка какво правят. И в, в колко страни имате служба, в, в която е, самата служба е самодостатъчна като финансиране, която може сама да се финансира? Мисля, че няма нужда да давам на, отговор на този въпрос. И така, още веднъж балансиране подхода на комисията. Да, може, може различно да тълкуваме част от думите, но ето и господин Кю, Кюнинг тук и той ще каже, ние си сътрудничим по 18 проекта. Много от тях вече са оповестени. Държавите членки са получили таксите за услугите, които те са предоставили, за GPS, например. Това, което се вижда в предложението на комисията, е именно това, именно този опит. Но естествено, ако имате притеснения по конкретните формулировки, аз не мога да говоря от името на комисията, но предполагам, че че е, може, може да се прецизира нещо. Не, не мисля, че някой би възразил. Но подходът като цяло мисля, че е правилен. И в заключение, да, има, има някои тревожни моменти и аз и мене ме тревожат някои неща, но, но няма да говоря за това, защото не, не сте ми задавали такива въпроси. Благодаря. Äh, Благодаря. И аз ще се опитам да отговоря на въпросите на госпожа Викстрем. Попитахте ме, кое според мен не е най-важно в директивата. Мога да дам положителен и отрицателен отговор, кои са най-добрите и най-лошите от наша гледна точка за системата предложения и ще започна с отрицателните. А, мисля, че а, член 4 нея 2 е най-лош за системата. А, там се казва, че а, трябва да се проверява при регистрирането на една национална марка дали няма някакви обстоятелства, които го възпрепятстват в друга държава членка. Тоест, ако аз искам да регистрирам марка в Швеция, госпожо Викстръм, няма абсолютно никакво значение дали в Германия или в Португалия има някакви препятствия пред регистрирането на тази марка. Е, Другояче е, стоят нещата при регистрирането на марка на общността. Там, разбира се, не трябва да има пречки в никоя държавна членка. Но във връзка с националната система подобно изискване е абсолютно излишно и затруднява както предприятията, които внасят тази регистрация, така и националните ведомства. Член 10 на директивата също така не отговаря на системата. Тук става въпрос за функцията за происход и не е в унисон с останалия, останалия текст на директивата. Става въпрос за изискването на правното основание, което да е хармонизирано в целия Европейски съюз и за подаването на искове, което трябва да бъде малко по-лесно но хармонизирането на националните законодателства не е решаващо в този случай. Представителите на комисията твърдят обаче, че това е важно за малките и средни предприятия, които регистрират национална търговска марка не в една държава, а в повече 3, 4, 5 и така нататък. Не смятам, че това ще се случва на практика много често, защото това е въпрос на разходи. Погледнете колко ще струват регистрациите е, на общност на марка в Аликанте 740 е, евро. Ако националната марка струва 250-260 евро, то много е просто да се изчисли колко ще струва регистрацията в националните системи на 5-6 държави. Така че принципно е една крачка напред въвеждането на общо правно основание, но не бива да му даваме прекомерно значение. Следващия, следващия ви въпрос беше защо излишъкът на службата по хармонизация да не поступи в европейския бюджет, както излишъците на националните ведомства а, за търговските марки влизат в националния бюджет. Уместен въпрос. А, в Германия наистина това е така, но също така, когато определяме структурата на таксите, се опитваме да постигнем баланс и не е задача на немското правителство да се обогатява за сметка на вносителите на патенти. Също трябва да въжи и за службата в Аликанте. Действително може да се обсъждат а, всякакви въпроси, но също така може да се промени една съществуваща система. За сега беше ясно, че ще има такива излишъци на службата в Аликанте а, и една част а, ще бъде върната обратно в националните ведомства. Това никога не се случи. От а, друга страна, беше ясно, че тези средства ще бъдат използвани за, във връзка с интелектуалната собственост по международни споразумения. Но преди година и половина имаше директива, която значително разшири правомощията на службата в Аликанте, като например функцията на наблюдаващ орган, наблюдението на пазара на пазара, общото стимулиране на правата на интелектуална собственост, всички тези правомощия се появиха преди година и половина и сега можем само да настояваме да има последователност в тази посока, а не изведнъж да се решава излишъците да бъдат използвани по друг начин, с други цели. Как се реализираха до сега споразуменията за сътрудничество и доволни ли са държавите членки? За Германия мога да кажа, че ние сме доволни. От друга страна, ясно заявявам, че Германия не е участвала много активно в рамките на тези договори за сътрудничество. По-скоро по-малките държави имаха полза от е, плащания в тази връзка. За нас това е наред, ако това е начин за по-нататъчна защита на правата на интелектуална собственост е, в европейски мащаб. Ще продължим да поддържаме тази система, особено във връзка с постигането на повече солидарност и справедливост в Европа. Но смятаме до сегашната система за много добре работеща и добра. И на последния ми въпрос. Какво би се променило, ако предложението на комисията се приеме от парламента и от съвета? Ами ще има задължително сътрудничество между е, съответните ведомства, а това ще бъде малко проблематично, защото и предмета и обхвата на сътрудничеството ще се определя от е, комисията. Може да се окаже, че националните ведомства е, отчасти не са в състояние да изпълняват тези изисквания, но те ще бъдат задължителни и може да стане така, че а, дори и тези държави да получат допълнителни средства от Аликанте, те да трябва да си бръкнат в джоба, за да изпълнят условията. Така че а, мисля, че това изискване е доста по-строго и ние бихме се застъпили да се запази до сегашната система. Надявам се, че отговорих на всичките ви въпроси, госпожо Викстръм. Ако имате други, съм на ваше разположение. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Сифор. Не ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Позволете ми да започна с, с това, което е най-добро, проистичащо от предложения текст. Бих казала, че някои от предложенията, свързани с хармонизирането, са много добре дошли. Има много добри неща в предложението и мисля, че това трябва да бъде подчертано, защото е много важно. Аз мога да се съглася до известна степен с казаното от немския колега. Това, което липсва е акцента върху а, малките и средни предприятия и по-скоро националните малки и средни предприятия, които си остават в своята страна и нямат желание или потребност да излизат от националната система. Ние смятаме, че акцентът а, не се поставя достатъчно върху потребностите на тези национални потребители, тези малки а, предприятия. И ако аз искам нещо, то е акцентът да се поставя повече върху малките национални малки средни предприятия, за да може те да функционират в собствените си страни и да не бъдат принудени да доказват, че не правят нарушения, защото някъде може да има някаква подобна да, търговска марка някъде в някоя от 28-те държави членки, която да е подобна на тяхната а, търговска марка. А, която се използва с много ограничен а, размер. Сега по въпроса за парите. Те наистина са много важни. Те трябва да се използват, да се помогне и да се подкрепя хармонизацията и развитието на системата като такава, развитието на средства, на знание, на разбиране. Раз, разработването на средства и инструменти ще помогне както големите потребители в и извън Европа, малките и средни предприятия, които биха искали да получат национална регистрация на търговна, търговската марка. И ако може да се използват средствата, както правим днес в проектите за сътрудничество, за да се разработят инструменти които облегчават процедурата за всички. Именно за това трябва да се използват парите. Трябва да се повишава осъзнаването, информираността за интелектуалната собственост, но това не се ограничава само в търговската марка и не само в Европейския съюз. Естествено, парите трябва да останат в системата и има начини да е, се постигне това. Имахте въпрос, свързан с проектите за сътрудничество. Така както те бяха създадени днес, според нас те действат много добре. Ние сме малка служба в сравнение с службата на немския ми колега и проектите за сътрудничество, които сме прилагали, бяха успешни. Сега по въпроса дали да бъдат задължителни или не, понякога е много трудно за една малка служба да осигури ресурсите. Дори да ни платят, може да нямаме ресурси да свършим всичко, което се иска от нас. И а, ако стане задължително, може да бъде трудно за малките служби. Както действаме сега, е удовлетворително и а, би било добре да продължим така да работим, а, защото това е добре както за нас, така и за потребителите, идващи от а, нашите страни. Мисля, че в общи линии отговорих на въпросите. Ако не, с удоволствие ще отговоря допълнително на някакви уточняващи въпроси. Благодаря, Искам да поговоря малко повече за малките и средни предприятия, защото съм напълно съгласна с, това, което беше казано от комисията, защото според мен това предложение няма, нямало нищо, както се казва, против малките и средни предприятия. Аз самата съм от такова предприятие всъщност, когато говорим за малки предприятия, трябва да имаме предвид, че те няма да са вечно малки, те може да се разраснат. И ние не искаме да им осложняваме живота. Ние трябва да гледаме напред в бъдещето и да намерим начин малките и средни предприятия да могат да растат. Така, вероятно, те няма да търсят а, израз а, на дейността си навън. Те ще останат да работят в а, собствената си страна и ще трябва да знаят какви са правата им, какво трябва да правят. Трябва също така да помним, че а, общностната търговска марка не е задължителна. Тя може да бъде блокирана в някои от държавите членки и а, големи а, компании би а, трябвало да, да се обръщат към националните органи. Това отнема много време, много средства, необходими са съвети, за да се разбере а, а какво прави системата. Тук не става дума за цени. Тук е, има, разбира се, разходи за време, за ам, собственост върху правата. Ние бихме искали да постигнем система, която да бъде а, добра за всички, защото всяка голяма многонационална компания, която познавате, е започнала като малко предприятие. И ние установихме много неща, които според нас не са спешни. А ако има възможност, може да се върнем на тези неща. А сега по въпроса за това, кое е един голям проблем. Според мен това е транзита, защото това, което виждаме тук е едно връщане назад. Ние искаме система, която да ориентирана напред към бъдещето, имам, не сме имали а, големи проблеми през последните 30 години. Е, всъщност има 10-11 случаи от милиони, в които са били правени грешки от митническите служби, които са били коригирани в рамките на десетина дни. Но това не би трябвало да а, създава предубеждения. Почти невъзможно е да а, се справим с огромния обем работа, но трябва да отчитаме риска за потребителите. Благодаря, господин председател. Знам, госпожо Викстром, че трябва да си тръгвате много скоро, затова ще бъде много кратък. Искам да започна, като подчертая, че проект от текста, предложен от комисията, е голям проект. В него има много изключително положителни пунктове. Това е един модерен текст, който в глобален мащаб ние подкрепяме. Аз във връзка с, с не толкова положителните пунктове, аз с изненада забелязах сближаването на становищата между една голяма промишлена а, група като Германия и една а, промишлена група Лореал, към която аз принадлежа. Това са пунктове, които ние като потребители на европейската марка сме засегнати в зависимост от режима на използване на марките. И става дума с задължението на държавите членки да разглеждат раз различията в знаците по език и други въпроси. Сега по... Има много положителни аспекти, но аз ще говоря за един, а именно член 10, 4 и 7 и а, директивата. Що се отнася до бюджета, тъй като Лореал е, може би, първия потребител на системата на общностната търговска рамка, ние можем да говорим за това, че става дума за нашите пари, парите на нашата група. И ние бихме желали тези средства да бъдат използвани за индустриалната собственост в Европа в общ смисъл на това понятие. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата още веднъж за обобщение на колегата Викстрем. Лицме. As I pointed out earlier. Благодаря. Както вече казах, трябва да си тръгвам, и то сега, но искам да благодаря на всички ви, че се отзовахте на поканата. А, сигурен, съм, сигурен съм обаче, че някои колеги продължават да имат въпроси, на които искат да чуят отговорите. Това, което ще подчертая, че в доклада ми има едно нещо, по което искам от сега да стане ясно нещо. Трябва ни трябва ни добре функционираща двойна система, т.е. да има национални системи, паралелно с Централна европейска служба в Аликанте. Така че трябва да хармонизираме законодателството и практиките, трябва да работим по този въпрос. И аз пред... обещавам, че ще предложа изменения, така че да бъде добро предложението. И, и дори, дори по-добро да стане предложението на комисията. Сега обаче трябва да отида в комисията Либе за едно много важно гласуване. Благодаря ви още веднъж. До утре. Благодаря. В момента не виждам някой да има въпроси. Благодаря на всички експерти за тяхното присъствие. Мисля, че беше много информативно това, което чухме. Благодаря и на комисията. И сега преминаваме към следващата точка. Не е точка 7, защото Колегата Цвиевка ме помоли да разглеждаме неговия доклад утре. Той също трябва да гласува. Сега преминаваме към доклада за госпожа, на госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Сега предстои да гласуваме, да обсъждаме промените. Искам още веднъж да кажа няколко думи а, защо разглеждаме още веднъж регламента Брюксел едно след като а, наскоро го приключихме. Комисията по времето, когато разглеждахме законодателното предложение а, Брюксел 1, избра метода на преработването. А, тя позволява промени само в много ограничени рамки. Ще изчакам само докато всички, които желаят да напуснат залата след това интересно изслушване, го направят. Ще обобщя още веднъж. Обсъждих, обсъждахме регламента Брюксел 1 и се появява доклад по собствена инициатива във връзка с същия регламент. Защо стана така? Комисията избра метода на преработването това е метод, който не позволява обсъждането и промяната на важни а, точки, свързани с а, а, този регламент. Особено а, важно за моята политическа група беше да се определи компетентна съдебна инстанция в случай на трудови спорове. Защо? когато има трансгранични спорове, има случаи, които са разгледани от Съда на Европейския съюз. и това за нас беше аргумент за въвеждането на определяне на компетентна институция, компетентен съд, който да разглежда случаите на трудови спорове и случаи на стачки, а това не беше възможно в процедурата на преразглеждане. И за това ние не можахме да въведем тези промени, които бяха важни становището, което комисията Емпл изготви, също имаше такава препоръка, именно да се определи компетентната съдебна инстанция. И за това нашата комисия излиза с а, доклад по собствена инициатива в което се съдържа това централно изискване. Сега ще премина към измененията и имам въпрос към председателя. Има едно основно изменение, свързано с определенето на компетентната съдебна инстанция и в тази връзка имам няколко въпроса. А, имам въпрос както към а, точка от преамбюла латинско F. Тук, например, аз съм на мнение, че трябва да бъде избран за компетентна съдебната инстанция, която е, е най-тясно свързана с разглежданото дело. Аз смятам, че причината един е, съд да се взема е, с определен, определено дело е да се подчертаят връзките между Брюксел 1 и 2 и всички тези изисквания трябва да се спазват и трябва да бъдат прилагани на практика. Тук имам въпрос, свързан с точка от преамбюла латинско Г. Може би това е въпрос на формулировка. А, именно, че насоки, свързани с а, а, трудови а, спорове, а, не бива да са свързани само с материални щети. Ще се опитам да разясня някои други изменения. Те също се отнасят до определенето на компетентни съдебни инстанции, които са най-тясно свързани с разглежданото дело. Има ли други желащи да се изкажат? Колегата Стоянов, имате думата. А, може да прозвучи малко, да прозвучи малко лаично, но а, точно във връзка с това, което говорихте, госпожо докладчик, именно за компетентния съд. А, дали бихте могли да ми отговорите какво точно означава съден, съда, който е най-тясно свързан. Има ли правна дефиниция на най-тясно свързан с а, трудовото правоотношение съд, защото за, за мен така, така поставено ми звучи малко неясен този въпрос. Благодаря. Още веднъж има различни принципи, които се опитваме да спазим. Важно е да има последователност в компетентностите. Ще дам пример. Ако става въпрос за трансграничен случай, например, немски съд има въпрос, който засяга Италия като съдържание, тогава е препоръчително компетентната инстанция да бъде немския съд. Но според регламента ИПР може е, и един немски съд да се заеме с този италиански въпрос. Значи, всъщност, италианският съд би бил компетентен, но има случаи, и в които и немският съд би трябвало да се произнесе трябва да се вземат под е, внимание и по-специални е, случаи, е, които вземат под внимание интересите на по-слабата страна, защото има и такива разпоредби за други ситуации. Например, работодател има избор между немски и италиански служител – в зависимост от констелациите. Но трябва да бъдат спазени като цяло тези принципи и те трябва да бъдат е, балансирани. Но тенденцията или целта на доклада е да обърне внимание точно на тези случаи. Може да има и промени е, в различните констелации за компетентните съдилища, които да са е, компетентни в защита на по-слабата страна и може да се наложат промени в регламента Брюксел 1. Пак ще се опитам да дам е, пример за трудови спорове. В общия пазар положението е по-различно, отколкото преди мобилността на работниците и служителите е лице и има специални разпоредби, които защитават по-слабата страна. Например, в случай на застраховане, дала съм за пример трудовите спорове, които касаят работното право. И сега ще се опитам да, отво... да отговоря на въпроса на госпожа Регнер. И това ще, ще предстои по-нататъчно обсъждане. Попитахме комисията за тяхното мнение и преимущественото мнение беше, че проблемът не съществува по начина по който ние сме го представили защото съдилищата така или иначе спазват този принцип. А, нашия доклад по собствена инициатива всъщност не е законодателен доклад и а, ние сме записали нашата интерпретация Просто за да обърнем още веднъж внимание на законодателя как интерпретира собствените си закони, въпреки че подобно тълкование е вероятно, защото законодателствата не се променят без причина, особено когато може да се очаква а, да а, има решения, които са съпоставими в а, рамките на правораздаването. Втория въпрос касаеше нарушението. Става въпрос за действия, които са неправомерни, а нарушението по-скоро върви в посока криминализиране. Имат се предвид действия, които причиняват щети и това въжи и в случаи на трудови спорове и трудови борби. Те могат да бъдат законни или незаконни. И това е първоначалната идея на формулировката. Не знам как, какви са формулировките на другите езици и дали трябва да заменим това понятие с някое друго. Мисля, че когато подготвяме гласуването, още веднъж ще имаме възможност да обсъждаме тези теми. Има ли други желащи да се изкажат? Да, в думата на докладчика. Съвсем накратко. Надявам се, че ще напреднем и ще сближим възгледите си. Искам да припомня само още един аргумент Подобни предложения не се правят тук така, а в случаи, по-скоро когато се търсят най-изгодните правни условия в различните държави и целта на това предложение е да защити по-слабата страна и да предотврати избора на най-изгодната правна система. Благодаря. Сега приключваме с точка 25 и преминаваме към колегата Стоянов и неговия доклад. Председателю, е становище на нашата комисия, като подпомагаща комисия, относно директива на Европейския парламент и на съвета, относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платени и неплатени стажи, доброволч... стажове, доброволческа дейност и работа по програми АЛПАР имахме възможност да направим една размяна на мнения на предишно заседание на комисията. Там аз горе-долу обясних е, основните насоки, в които мисля. Искам да изража едно съжаление, че госпожа Викстрем, която е основен докладчик, ако не се лъжа в комисията, водещата комисия по граждански свободи, не може да присъства сега в дебата, тъй като когато се взе решението на нашата комисия да има становище, всъщност тя много настоя госпожа Викстрем да има такова становище, но случват се такива неща натовареността да свършим работа преди началото на лятото е а, разбираема. А, това, което съм направил с това становище е, че аз се спрях основно на внасяне на изменения в съображенията на предлагания проект за директива, който също, между другото, е преработка, т.е. не дава много голяма възможност за съществени изменения. Само някои части могат да бъдат изменени. С нея се заместват две, две други директиви и те се обединяват на практика при тази нова директива. Та, за това се спрях основно върху внасяне на изменения в съображенията, за да мога да покажа на комисията и на колегите на къде отива моята мисъл като цяло по време на размяната на мнения го казах и сега ще го потвърдя отново. Аз имам доста силно изразено мнение по този въпрос, но дълбоко вярвам, че моето мнение няма да бъде, да кажем, възприето от комисията едно към едно. Затова се старая да направя нещо, което да бъде приемливо, приемливо за всички колеги. Ще погледнем, те не са много изменения, така че набързичко ще минем, ще прекарам през тях. Само на първо изменение ще се спра по-подробно. То предвижда да може да се осигури възможност за контрол от страна на държавите членки върху евентуални злоупотреби с правото на изброените в заглавието на а, този законодателен акт категории лица от трети страни. А, каква ми е идеята, мога да дам, тъй като почнахме с конкретни примери да работим, да дам един конкретен пример. Преди две години в моята страна имаше огромен скандал с а, той, те го нарекоха с фалшиви дипломи за турски студенти, но те всъщност не са фалшиви, а са фиктивни дипломи. Тоест турския студент идва в България, която е страна членка на Европейския съюз, а Турция не е. И а, понеже турския студент плаща между 10 и 20 пъти по-висока такса от българския студент и съответно от студентите от европейския граждани на Европейския съюз, той фиктивно следва, всъщност не ходи на лекции, не полага изпити, но фиктивно се води студент и а, след известно време получава диплома. Интересното беше, че а, турските власти бяха тези, които реагираха и анулираха тези дипломи и миналата година имаше значителен спад в, това, а, в а, прилива на турски студенти към България. Това е един пример за това как статута на студент, който се урежда от тази директива, може да бъде използван да се злоупотребява дадено лице да влезе на територията на една държава членка, след което по а, силата на новите предложения, които се правят в директивата, да премине в друга държава членка и на основание на правото, което е придобил в първата държава членка, да почне да се възползва и в новата. Тоест да използва първата за трамплин, за да отскочи към друга държава членка, в която всъщност желая да попадне и да ползва някакви права на престой там. Разбира се, това трябва много внимателно да се помисли, тъй като това все пак е и директива точно какви ще бъдат тези възможности на държавите членки. Но това ми е основния, така, основната по-консервативна забележка, върху която имам много работа, признавам си, и ще използвам активно лятото. Изменение 2 предвижда да се запази стария текст от старата директива относно вземането преди стипендиите. Мисля, че той е по-изряден, по-малко обвързащ, позволява по-голяма гъвкавост за държавите членки. В трето изменение съм засегнал един особен въпрос, когато се видяхме с госпожа Викстрем да обсъдим съвместно на този въпрос и тя тръгна да обяснява за какво става дума в директивата и спомена тази категория АОПАР – и аз просто я изгледах неразбиращо, защото никога преди това не бях чувал в моя живот този термин алпар. А, и защо, това е защото в моята страна просто този статут на а, стажант, който всъщност пребивава и извършва някаква работа срещу осигуряване на квартира и на средства за съществуване, не съществува. Той е непознат за българската правна система и а, нито пък за традициите на правото в България. Така че съм, просто съм засегнал едно, една забележка съм направил, да си има предвид, че в някои държави членки този статут може и да не съществува и тези държави членки може би не трябва да бъдат обвързвани да синхронизират своето законодателство спрямо този конкретен статут, тъй като той е непознат. Българското трудово право е много а, а, в съответствие с а, резолюциите на Международната организация на труда. Това прави подобни а, договори, които имат трудов елемент, а, но заплащането на практика е в натура, на практика невъзможни. България, когато някой полага труд, той трябва да има трудов договор и да бъде да има, получава съответното парично възнаграждение. Така че това е един пример, който не е толкова съществен обаче. А, изменения 4 и 5 мисля, че ще ги намерите за интересни. В тях също аз искам разширяване на възможността за правна защита на лицата от трети страни, които пребивават в Съюза, а именно става дума за таксите, които те трябва да плащат, когато подават искания за пребиваване в Съюза, да може да са с определени минимуми и максимуми, така че да не се позволи. Това е в рамките на практиката на съда, която също беше цитирана в аргументите на комисията по предложението, така че да няма прекомерни такси, т.е. да има по-голяма яснота с минимуми и максимуми. И друго, другото, другия въпрос е по темата за отговора, който трябва да получи лице, което е подало заявление за влизане в Съюза, че има предвидени срокове, в които трябва то да, съответното лице да получи отговор. И според мен това лице трябва да може да се ползва и със съдебна защита, когато не получи такъв отговор, т.е. когато на практика има наличието на мълчалив отказ. Мисля, че това е последователна практика за защитаването на гражданските права и тя трябва да бъде спазена. Предпоследното ми изменение е свързано с някакво изискване, което, по което държавите членки трябва да предоставят обяснителни документи, когато има а, момент само, извинете, обосновано предположение за тяхната нужда, аз не смятам, че е редно такива общи постановки като обосновано предложение да бъдат презумирани в един такъв акт, т.е. да се казва всичко, което е в приложното поле на този акт е обосновано предположение за наличието на представянето на такива обяснителни документи. Не, напротив, за мен е термина обоснована нужда предполага отново гъвкавост и предполага преценяване случай по случай, а не да се презумира, че всичко попада в приложеното поле на директивата. Така че предлагам съображение 40 да се заличи и последното ми изменение е свързано с разширяване на обхвата на една от правните дефиниции относно самонетите лица или такива, които аз казвам, упражняват свободна професия, защото поне за мен това са две различни категории лица. Това са като цяло измененията. Това ви казвам, те са само обща насока. Имам изключително много работа през лятото по този доклад. Вземам го много на сериозно, именно защото трябва да постигна компромис с мнението, което комисията а, трябва да, да из, по този доклад, т.е. да някъде да пренебрегна собствените си убеждения с цел да наистина да направим един качествен, а, качествено становище, което да покаже на водещата комисия, че в тази комисия се работи разумно. Благодаря ви. Vielen Dank, Herr Kollege Stojanov. Благодаря, колега Стоянов. Има ли желащи да се изкажат? Не виждам такива. Имаме срок 3 септември 2013 година за внасяне на изменения. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 11 такси за възпроизвеждане за лично ползване. Donc, euh, euh, nous avons aujourd'hui. Euh, Днес е първата размяна на мнения по доклада по собствена инициатива за таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Този доклад, както добре знаете, следва доклада на господин Виторино, който който беше изискан от Европейската комисия. Господин Виторино дойде в тази комисия, за да представи доклада си и да го коментира предвид факта, че той не беше много категоричен за премахването на тази такса, но все пак беше необходимо да се внесат някои изменения, може би до известна степен и хармонизиране. И така, в доклада, в който, който ще ви представя, Бих желала да ви предложа а, е, три оси, по които да работим. От една страна да се види как е, таксата за възпроизвеждане за лично ползване може да бъде средство за е, възнаграждение на творците и за финансиране на разпространението на културни ценности, и това се споделя от повечето от държавите членки, всъщност с изключение само на три, да се обмисли този модел, което ще ни даде възможност да тръгнем от нещо, което е общо на нивото на Европейския съюз и да се види какво може да се запаси от този принцип макар че той ще трябва да бъде реформиран и да се види как ще може той да се приспособи към новите форми на разпространяване на култура и да се види как той ще може да допринесе създаването на нов економически модел за финансиране на културата, за овъзмездяване на творците и за отчитане на потребностите на потребителите. Втората ос, по която ще работим, ще бъде както направихме в директивата за колективното управление на правата, а именно ще дадем индикации, за да се постигне повече прозрачност, повече колегиалност в възприятието и управлението на правата с помощта на а, възпроизвеждането на, за лично ползване. И както казах, мисля, че е необходимо да използваме някои опорни точки, които биха могли да се хармонизират на равнище Европейски съюз, като естествено се отчита възможността държавите членки да внасят конкретни аспекти които смятате необходими. И това е обща работа по дефинициите, по е, целите на възпроизвеждането нали, за лично ползване. Трябва да поработим, е, да видим дали става дума за компенсиране на някакви вреди, дали става дума за такси или става дума за възнаграждение за артистите, за творците, е, нещо като авторско право. И аз бих добавила, че според мен едно право, което се дава на потребителите е правото да възпроизвежда а, стоки, които е, е, са обект на авторско право, но да ги използва за лично или семейно ползване. Тук е, не става дума за такса, която да се плаща от потребителя или която да бъде наложена от производителя или износителя на въпросния материал, а по-скоро като формула, която позволява и дава на потребителя правото да копира и да обменя съответните творби което влияе на възнаграждението, което постига твореца. Това са трите оси, по които предполагам да работим. Очевидно, аз ще се впусна в повече подробности вземайки предвид препоръките на господин Виторино, защото в известен смисъл това е реакция на неговия доклад и е, в някои от предложените от него елементи ние бихме могли да намерим някакво решение и да решим дали ще се запази модела за възпроизвеждане на лично ползване, как да се разглежда тази система, дали да бъде сред разпространителя на едро, на дребно, на ниво потребител и така нататък. Вие знаете, че в много държави членки Съществува част от възпроизвеждането за лично ползване, е която се отнася за спектакли, за фестивали. И има много голямо търсене от страна на потребителите да има по-голяма прозрачност в използването и в начина по който се управлява и контролира използването на тези средства е, от таксите с възпроизвеждане на, за лично ползване. Това беше встъплението към доклада и за да може да подсиля нашите мисли, аз предлагам да имам едно изслушване на 16 или 17 септември. Е, на този етап е, то не е включено в изслушванията на нашата комисия за 2013 година, така че ние трябва да получим е, съгласието на координаторите и на председателя, но ще се опитам да организираме обмяна на мнение с ангажираните страни по тази тема, да има един противоречив дебат по таксите за възпроизвеждане на лично ползване, творците, вносителите, разпространителите, сдруженията на потребителите, които са също критични по тази тема. И аз мисля, че ние съвсем ясно трябва да изложим всички критики на системите за възпроизвеждане за лично ползване, за да можем да дадем възможност да предложим модел за финансиране който да бъде оригинален. На 18 септември ще изпратя доклада си за превод. Той ще... Това вече е установено. Проекто доклада ще бъде представен на 14 октомври с крайен срок за измененията 19 октомври 5 ноември разглеждане на мнението 18 ноември, гласуване в комисията на 26 ноември в пленарна зала. Това са датите, за които ще ви помоля да коментирате. Много разчитам на вашия принос след лятната вакансия по тази тема. Защото според мен това е изключително важна тема, по която трябва наистина да отнемем, да, да, да, да и посветим време и да я обмислим, тъй като това е много важна възможност за а, възмездяване на творците и за подпомагане на културата. Благодаря. Благодаря, колега Кастекс. Колегата Енстром, колегата Ниблер. Well, said, when, when the... Благодаря. Както казах предния път, когато организирахме изслушане, аз мисля, че господин а, а, Витринов това, което предлага е, е в правилната посока, но не е достатъчно. Системата, за която говорим е от миналия век, трябва вече постепенно да, да се откажем от нея. Системата от 70-те, от 80-те години, тя е резултат от, от много сериозно лобиране на, на индустрията, която има интерес от авторските права върху, върху музика, на касети. Тогава всъщност се разпространяваше на касети, спомняте си. Тогава имаше такива възгласи, като домашните презаписвания убиват музиката. И се, се, се смяташе от някои, че наистина музиката ще умре в цивилизования свят в резултат от това. И, и, и е, такова бе решението за справяне с този проблем. После същия проблем възникна и е, при видеозаписите. Същото се казваше и е, общо, е, и по-специално казваше, че видеозаписите причиняват същото на американската филмова е, промишленост, какво, каквото и, и бостонския удушвач някога. Сега, а, мислеше се, че няма да има нови филми, няма да има нова музика, защо, защото всичко някак си изтича. Това, това бяха съображенията. Можем обаче вече да кажем, че това така и не настана. Дори, дори в Великобритания не е станало, там където няма, няма налози а, а, а, за, за възпроизвеждане за лично ползване. Всъщност, напротив, там е доста успешна тази индустрия. индустрия. И, и, и не можем да кажем, че благодарение на тези такси сме, сме спасили филмите и музиката. Това, това е една паническа реакция от 70-те, 80-те години, която се оказала ненужда и неоснована. Сега, по отношение на таксите, които са въведени през 70-те и 80-те, те са сравнително разумни в сравнение с сегашните. Защото наистина ставаше дума за касети, с които можеше да се запише всичко. Музика от радиото или от е, приятели се презапише друга касета. Видеокасетите пък се ползваше за запис на филми от телевизията или пак за презаписване. Сега обаче нещата са коренно различни. В, по- в много държави членки, в това число в моята, мобилният телефон е, е нещо, което може да се ползва също за, за гледане на филми и за слушане на, на музика. Естествено, това не има основното предназначение. Аз основно си ползвам телефона, за да говоря по него и за да изпращам смс-и. Сега в някои държави членки се плащат се плащат такси е, и, и, и с закупуването на хард дискове, на, тър, на твърди дискове. Сега, аз за какво ползвам обаче твърдите дискове? Да си а, е, а, е, правя архи, а, архив на информацията от компютъра и да съдържава, да, да, да, да качвам собствени свои семейни филмчета. Та, това, което може да се каже, че е, е сравнително разумна системата от 70-те и 80-те години и сега тя излиза извън контрол. До такава степен, че, че, е, че е вредна за вътрешния пазар, че го изкривява. И подрива е, самите авторски права в крайна сметка. И не само, и не само мисля така. Аз не мисля, че трябва да, да, да плащам а, на Мадона някакви такси за това, че си купувам а, твърд диск, за да а, си а, съхранявам на него семейните филмчета. Така че е, таксите върху компакт дискове и DVD-та, това много често, лично мен не ме интересува, защото това са стари технологии. Това са технологии от миналия век. Те постепенно трябва да излизат е, от експлоатация, от екологични съображения. Няма смисъл от тях, няма причина. Защо, защо да записваме информация на някакви пластмасови носители, а сега има много, много удобни а, видове преносима памет. Флашки и така нататък. Така че не би, няма нужда да отделяме много, много време на а, компакт дискове и DVD-та, защото те ще изчезнат. Но не мисля, че таксите трябва, трябва да се прилагат спрямо новите средства за съхраняване информация и ако се откажем от това, мисля, че вътрешния пазар само ще спечели. Следващия оратор. Госпожа Ниблер. Мисля, че изложението на докладчика показа колко е важна тази тема и мисля, че трябва да отделим време за изслушване, на което да поканим заинтересованите страни. Аз не съм до там. не бих стигнала до там да искам премахването на досегашните системи на такси, като колегата Енхолм. Но благодаря на госпожа Кастекс за скицираните три оси на размишление. Това ще структурира нашия дебат. Споменахте правилно кои са различните интереси, които трябва да разгледаме, не само на милионите потребители в интернет, на които трябва да дадем подходящ отговор, а, също така и много сложният въпрос как да отговорим на интересите на творците и да им осигурим подходящо възнаграждение. Самата аз още нямам решение на този въпрос и затова бих помолила да се посветим на този въпрос в хода на по-нататъчните ни разисквания. Съгласна съм с колегата Енгштърн, че старата система е, на такси за възпроизвеждане за лично ползване вече е прекалено устаряла. Действително, 70-80-те години всичко беше основано на съществуващите технологии и това, тази система е била единственият начин да получат възнаграждение творците и създателите, но във времето на изчислението в облак трябва да се разгледат нови системи. Присъствах на заседание по този въпрос, така че системата действително трябва да бъде радикално обновена и вие споменахте един вид облагане с данък. Не знам дали това ще се радва на успех сред потребителите. Във всеки случай, творците, които поставят съдържание в интернет, също трябва да оцеляват и трябва правата им да бъдат защитени. Така че Смятам, че би трябвало да работим на, над нов модел за управление на правата, може би в рамките на този доклад. Трябва също така да разграничаваме отделните случаи, младежите, които днес свалят информация от интернет и разпространяват сред приятелите си, трябва да бъдат криминализирани заради това си деяние но има и а, други хора, които използват комерциално а, творческото съдържание и произведенията на други а, лица. Мисля, че трябва да разграничаваме тези две групи и да ги разгледаме по-отделно. Радвам се над нашите а, а, разсъждения. Смятам, че а, за разлика от предишното, предишната система, сега а, би трябвало да се замислим за друг модел, който трябва да бъде хармонизиран, защото в а, различните държави членки а, практиките са различни и за сега не са регламентирани по никакъв начин. Благодаря за този разговор. Ще продължим обсъждането след вакансията и се надявам да се включим с нови идеи. Благодаря, колегата Стоянов. Благодаря, господин председателю. Ето, че заговорихме за пари и веднага почна да има интерес от комисията и от колегите да се включат в заседанието. А, тук обаче искам да направя веднага една връзка за това, че малко не съм съгласен относно въпросите с криминализирането, когато става въпрос за достъп до информация, защото нека да си спомним, че все пак Томас Джеферсън е казал, че информацията е единствената истинска валута на демокрацията. Свободното свободната обмяна на информация е това, което крепи демокрацията. За мен затова криминализирането на обмяната на информация за мен е много сенситивен, много чувствителен въпрос. Иначе съм напълно съгласен, че налаганите такси са абсолютно демодеи от живе лица. Много интересно в българското законодателство те се предвиждат налагането на такива такси върху носители, които би трябвало да отиват в един фонд, който да подпомага развитието на българската култура. Тоест тези такси дори не са предвидени за заплащане на евентуално нарушение авторски права. До сега не съм чул нито някакъв отчет какви средства са били събрани в този фонд, преден по закон, нито този фонд да е подпомогнал развитието по някакъв начин на каквато и да е култура, българска, чужда или да е има отговорност за заплащането на някакви авторски права, което показва, че това са едни мъртви законови текстове и ако те функционират, функционират непрозрачно и облагодетелстват някого. Защото тези пари, ако се събират, те не могат да изчезнат. Което означава, че това е една порочна система, или поне в моята страна работи ужасно порочно и тя трябва да бъде сменена с нова. Имате обаче, госпожо докладчик, едно изключително предизвикателство пред себе си, защото а, никой не може лично аз нямам някаква конкретна идея какво може да представлява тази нова система. И колкото интересно е, това е на практика едно навлизане в нова вселена в правото на интелектуалната собственост. И колкото интересно е това, толкова и тежко и сложно ще бъде вашата работа. Пожелавам ви успех, защото вие сте пионер в едно ново начинание. Благодаря ви. Vielen Dank.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 А, случая с, с Давид на Микеланджело може да ни покаже, че днес можем да видим само копието, а не оригинала, което е в а, галерия. И не съм сигурен кой днес трябва да плаща на Микеланджело да, а, за използването на символа Давид. Ако аз бях певицата Мадона, щях много да се радвам да приема всичко, защото Мадона влага много енергия и а, и, а, и талант в това, което прави. И жалко, че не можем да плащаме на Бах или на Бетовен. А, ние говорим сега за а, уреди за записване и съхраняване на данни, флашки, така нататък. Но а, връщат се и грамофонните плочи и стават модерни. Това е мода, която също а, битува в света на нашите правила и какво трябва да направим, за да защитим интелектуалната собственост. Аз съм за максимално свободен достъп до изкуството. Разбира се, обаче, авторите трябва да получават възнаграждение за това. Аз съм за изслушване по този въпрос, за да може да разберем всички страни на проблема, всички концепции, които фигурират в различните държави членки и всички подходи. Благодаря и аз искам да кажа нещо. Аз също смятам, че една подобна тема заслужава изслушване. Искам да обърна внимание на нещо друго. Сегашното състояние на нещата на вътрешния пазар води до изкривяване на конкуренцията. И ако се въведат такива такси на национално ниво, трябва количествено и качествено да се определи предмета, свързан с тях. А, но много голяма част от информацията тече през граница и за това имаме нужда от общностен подход. Така че целите на едно общо законодателство трябва да бъдат ориентирани напред в бъдещето а, и трябва да се постигне възможно най-голяма хармонизация. А, и сега давам думата на госпожа Кастекс. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги. Ако съм имала иллюзии, че това ще бъде а, е, лека тема, те изчезнаха, но аз не съм изненадана. Всъщност аз се надявам, че ние ще можем да постигнем напредък. Знам също времено, че това е много противоречива тема и че ще бъде трудно да се постигне компромис и консенсусна позиция, защото ще трябва да обмислим какво трябва да се направи. Аз мисля, че госпожа Неблер каза много добре. Тогава, когато говорим за копия и за ново използване на определена творба, има две възможности. Разрешава се или се или не се забранява. Ако се разрешава, има компенсация. Ако а, а, има забрана, трябва да има санкции. Аз мисля, че трябва да се предвиди да се предвидят тези альтернативи, не само да се изхожда от логиката на санкциите, а по-скоро да се а, оторизира да се издава разрешение и да се авторизира начина по който потребителя може да плати а, някаква сума, която да му позволи да възпроизвежда за лично а, а, ползваме. Кристиян, когато говореше за 19 век, когато говорим за втората половина, всъщност на 20 век, беше създадена тази идея. Аз не мисля, че трябва да се връщаме а, към а, стари представи за а, правата, защото в 20 век а, стана голямата технологическа еволюция, която позволи бързото и лесното и точното възпроизвеждане на оригинални творби. Така че а, всъщност въпросът за възпроизвеждането не само не е устарял, е напротив напълно актуален. В момента има множество а, начини, по които ние можем да възпроизвеждаме оригинални творби, които купуваме. И аз мога да кажа, че възможностите за копиране ако едно, ед, ед, ед, е, е, едно, един подобен уред се използваш само за телефониране, той нямаше да струва 800 евро, е много по-ефтино. Това, което е основата на този уред, е възможността да съхранява информация, до която да може да има достъп. И това оскъпява този уред. Трябва също така да отчетем и това във връзка с стойността, която се придава на творбите, на музикалните творби, на перфектната технология, за да може да се постига а, идеално възпроизвеждане. Аз не мисля, че темата е устаряла, мисля, че разсъжденията трябва да водят нататък от гледна точка на възпроизвеждането за лично почване във връзка с, с развитието на българската култура, за мен това е доста далечно и ние използваме във Франция възпроизвеждането за лично ползване, за насърчаване на френската култура, защото финансираните фестивали представляват различни видове култури, които се промовират. Едно нещо е сигурно обаче, че ако ако а, тази част която е предназначена за фестивали, изчезнеше. Това са десетки фестивали, които имат огромен економич... огромно економическо въздействие. Те ще изчезнат. Аз мисля, че трябва също така да отразим в нашите разсъждения и това измерение, поне да го имаме предвид – Напълно съм съгласна с господин Машталка във връзка с, с възнагражденията. Трябва да насочим разсъжденията си за това как справедливо да се увъзмезди труда на творците и как може да им се осигури едно справедливо възнаграждение, също така хармонизацията, за която говори господин Хебнер, е, беше много важна. Аз естествено ще проведа дебати, включително и за фестивалите, за да може да оформя добре доводите си в една и в друга посока. Благодаря ви много за вашия принос. Благодаря, колега Кастекс. Сега можем да приключим този въпрос. Ще говорим с координаторите във връзка с организиране на изслушване по този въпрос. Доколкото разбрах, има много гласове за. Ще се опитаме да го организираме през есента. Сега преминаваме към точка 28, докладът на колегата Масталка за безопасността на потребителските продукти. Заповядайте. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se tak zahleděl, že jsem nepochopil, že mám... Благодаря, господин председател. Не разбрах, че ми е дошъл реда съвсем накратко. Този пакет документи от, за заличаването на регламент 2001-95 на Европейската общност за безопасността на продуктите и за отменянето на другите директиви се отнася за надзор, един план за действие. Ние желаем да има правна рамка за безопасността на потребителските продукти, както и нехранителните продукти, с изключение на някои видове продукти от типа някои а, продукти, които трябва да бъдат безопасни, а, трябва да съществуват стандарти, които да задават общата рамка за безопасността на продуктите. А, трябва основната, основната рамка да бъде, правна рамка да бъде член 114, също така да има правен инструмент с еднакво равнище на безопасност за всички държави членки на базата на едни и същи критерии. Първо е най-важно да се защитят потребителите. Това означава, че службите и стоките трябва да, а, услугите, извинете, и стоките трябва да отговарят на едни и същи правила и да не застрашават безопасността на потребителите, защото мисля, че това е един от приоритетите в Европейския съюз да, се, да бъдат защитени посещавани потребителите след 75 година. На второ място, в текста се предвиждат общи предположения, общи положения за нехранителните стоки, които също трябва да бъдат безопасни, тъй като с тях се търгува на пазара. Има и други изисквания, които ще се прилагат само за онези цели, които не са уредени а, в конкретни разпоредби за конкретни отрасли. Какво предлага комисията? Ясно координиране с, с другите правни инструменти, както и някои задължения за, потреби, за производители, вносители и дистрибутори, които са част от веригата за пускането на потребителски стоки на пазара, освен ако те не подлежат на хармонизация. С други думи, това са продуктите, които не подлежат на а, хармонизация за конкретни сектори. Потребителите и други предприемачи би трябвало да установят потребителите, трябва да се знае за кого се изнася продукта, има задължение да има електронна система за проследимост в системата. Какви са конкретните ми коментари? те са отразени в измененията. По член 3 предлагам да се промени дефиницията във връзка с следващите дефиниции, не да се дефинира безопасно, а не, не безопасни. Аз добавих текста в съответствие с общите изисквания за сигурност. В член 6 има една разширена дефиниция за това, кой е уязвим потребител в следващата третия член бих, искал, бих искала да се заличи текста за происхода. Изменение 13 отново се отнася за заличаване на текста изключенията. В член 20 добавям някои неща, ими нещо, което липсва, а именно предпазния принцип, който аз въвеждам. Всички изменения са на ваше разположение. Други колеги, разбира се, могат да внасят изменения до 29 август по обед и аз съм сигурен, че господин председател и вие ще подчертаете този факт. Благодаря ви. Благодаря. Има ли желащи да се изкажат? Не виждам. 29 август е крайен срок за внесене на изменения. Още едно, една молба към докладчика. А, по заглавието съдя, че ще има изключително много делегирани актове и тук трябва да видим какъв е техният обем, за да не може а, комисията да получи всички права. Госпожа Лихтенбергер. Исках само да потвърдя това, което казахте. В Комисията по транспорт имахме едно досие, което разглеждахме във връзка с малки инциденти в въздухоплаването. И тук е много важно да се прави разграничаване между делегирани актове и други актове. Мисля, че това не е законодателство, ако даваме всички права на комисията. Колега Масталга. Вите, че и в остатних případech съм... Господин председател, вие знаете, че аз е, винаги съм много чувствителен, когато се говори за делегирани актове и ще им посветя е, специално внимание. Е, Имаме а, доста рестриктивна традиция по отношение на а, делегираните актове. Значи 29 август е крайен срок за подаване на изменения. С това можем да приключим откритото заседание. Ще направим прекъсване от една минута, докато бъдат изключени камерите и след това ще продължим с заседанието при закрити врата.